отхвърлено. Разликата в гласовете е повече от 30. Поне на моя екран всичко изглеждаше пределно ясно. Но ще видим дали при следващото гласуване дали службите могат да направят така, че да е ясно и за всички депутати. Сега цифровия състав на комисията. Изменение едно за комисията за международна търговия. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се решението. Добре, да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Решението в пълния му вид. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Дневния ред се утвърждава в съответствие с първоначалното решение. Сега дневният ред. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Процедурен въпрос е като че ли звънецът не работи в нашата част на коридора на 8 етаж. Ние искаме да присъстваме в залата. Искам да ви помоля да се погрижите проблема да бъде отстранен. А, напълно съм съгласен. Веднага ще изпратим представител на службите, който да провери и отстрани техническият проблем. Следващата точка в дневния ред е програма за дейностите на Малтийското председателство на съвета, изявление на съвета и на комисията.